Good morning. Good morning. Добър ден, драги колеги. Започваме нашето заседание на Комисията по свободите права. И така, точка 1, пример на дневния. Ако няма някакви... No announcements time, but... Забележки, моля да продължим. Одобрение за съобщение на председателя няма такива. Трето, одобрение на протокола от заседанието, от предишните заседания. Те бяха дискутирани тези заседания, тези протоколи, извинете. Ако нямате някакви забележки, можем да ги приемем. И така, пристъпваме към точка 4. Годишен доклад за 2010 на Агенцията на Европейския съюз за основните права. И лицето, което се занимава с доклада и който ще направи презентация е всъщност директора на агенцията Мортън Керум. Добре дошли. Той ще ни представи доклада на агенцията. Този доклад ни е представен по промощията на член 12 на съвета. И ще ни кажат какви са постиженията, свързани с човешките права в области, с които се занимава агенцията. Докладът се придружава от едно резюме, в което се изтъкват кои са основните развития на политиката ни в на човешките права. И това резюме е на френски, английски, немски, полски и унгарски. А сега ще дам думата на господин Джеро. Имате думата. След което ще изслушаме госпожа Брайан Керис. Не за първи път тя е тук в комисията Либе. Тя е председател на съвета за човешки права. Господ... А, предимство имат дамите, така че госпожа Керис има думата. Благодаря. Дами и господа, за мен е чест да бъда тук и да представям годишният доклад на Европейската агенция за човешки права и да кажа какви са били постиженията и предизвикателствата през 2010 година. Почти 200 страници е доклада тази година. Много солиден доклад. И се надявам, че вече го имате и че той ще остане на бюрото ви за разглеждане. Естествено, надали ще успеете да го съберете в джоба си. Но докладът е много подробен, говори по същество и дава доказателства и съответно е, говори за нашата обща работа за защита на човешките права в Европа. В доклада се говори за добрите практики, предизвикателствата, тенденциите и така нататък, а също и преговорите, които текат, било то в области като защита на данните, права на децата, на мълценствата и е, на търсещите убежище. От последната ни презентация на последния доклад миналата година, нашите отношения с парламента продължиха да се развиват. Нека да ви дам няколко примера. Първо, по настояване на парламента, ние издадохме две становища, свързани с а, наказателното право. Едното от тях е свързано за директивата за европейско разследване и второ за ам, данните на пътниците а, при пътуване. И двата, двете становища са свързани с защита на личните данни, нещо, което е много актуално и се изисква също така от сътрудничеството на европейско ниво в криминалното право. Също така, ние тук а, се сътрудничихме и по много други теми. И, и нашата работа се базира както на хартата на основните човешки права, така и на искания, поставени от вашата комисия. Относно развиващите ни се отношения с взаимоотношения с вас, мисля, че за следващите няколко месеца нашата агенция ще продължи да бъде адекватен партньор. Нека да не забравяме, че до сега 11 пъти сте се допитвали до нас различни резолюции. Разбира се, продължава искането за повече експертна оценка, за експертни познания, свързани с личните данни. Смятам, че ние бихме могли да обслужваме няколко основни области. Първата от тях е да бъдем нещо като референтен партньор в дебатите на Европейския съюз, свързани с фундаментални права. Например, в областта на престъпленията бихме могли също така да се занимаваме както в национален, така и в международен план защита на жертвите. Надявам се, че ще имате възможност да разгледате по-подробно дебата. Втората основна функция на доклада е всъщност да даде сведения, които да позволят както на парламента, така и на комисията да работят по-нататъка по собствените си доклади на човешки, за човешките права. Мисля, че тези дейности са допълващи се, докато, например, парламентарният доклад изготвя политическите цели и насоки в тази област, нашият доклад изготвя а едва ли не основата, базата, вид карта, по която да се ориентират останалите институции. Ние следим човешките права навсякъде в държавите членки, събираме данни и ги разглеждаме в контекста на европейските и международни политики. Искам също така да подчертая, че въпреки, че ние имаме много широк обхват на действие, все пак сме ограничени от нашата годишна рамка, както предполагам знаете. Парламентът, разбира се, ще има възможност за в бъдеще, надявам се в близко бъдеще, да разшири тази рамка. И това евентуално ще включва евентуално нови екипи за а, работа по годишната, финал, годишната рамка на агенцията 2013-2014 агенцията ще запази стандартната си задача, а именно да помага на различните европейски институции с експертни знания. Но може да се получи една празнота, ако съответно агенцията не се реформира така, че да следва новите компетенции на европейските институции. Дами и господа, очаквам едно ползотворно сътрудничество с вас. Нека да не губим никога от поглед как, именно основната ни цела, как да прилагаме на практика човешките права. А сега ще дам думата на директор на агенцията Мартин Керон. Благодаря. Благодаря. А сега господин Херо, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Аз също съм доволен да мога да ви представя какво е постигнала агенцията в тази годишния доклад. Надявам се, че този доклад ще послужи като референтен документ във вашата работа. Какво точно дава този доклад като данни, като анализ? Първо, тези данни засягат 27-те страни и членки. Там се подчертават също основните цели, развития и политиките на национален план. Що се отнася до предизвикателствата, те също са описани и съответно се дават идеи как да се справим с тях и какви практики могат да бъдат добри практики. в настоящия доклад има някои елементи от особено важно политическо значение, например проблемите свързани с иммиграцията, с търсещите обежище и също хората с увреждания. Относно търсещите обежище и мигрантите. Виждате до каква степен през 2010 година им се увеличи напрежението, свързано с иммиграционните вълни, особено по външните граници. От своя страна това пък предизвика проблеми, свързани с осигуряването на основните права на иммигрантите и на търсещите обежище. Нашите изследвания се съсредоточиха върху условията в центровете за задържане и установихме примерно недо... отсъствие на топа вода, ниски температури, недобри санитарни условия и така нататък. Ние също така установихме и подобни, подобен недостиг и сред центровете за търсещи убежище. тези хора, които са пряко засегнати и попадат а, а, под а, управлението на регламента Дъблин 2, всъщност виждат а, потъпкани техните основни права. Ние трябва да имаме стандарти, минимални стандарти за тези хора. Някои от държавите членки са по-засегнати от други. С държавите от външните граници, които, които са по външните граници, казват, че има нужда от повече мерки, от повече средства в това отношение. Съответно, ангажираността на Европейския съюз трябва да продължи и да се увеличи, за да имаме положително развитие. Второ, как се спазват основните права на европейско ниво? 2010 година беше ключова година за борба с изключването от обществото и маргинализирането. Нашата агенция ще продължи да играе важна роля, като съветник и евентуално да търси допълнително доказателство, ако има нарушение в тази област. Установяваме е, също така голям проблем с ромите. Условията на техния живот са много по-лоши от на тези на другите граждани. Техните доходи са между 10 и 20 пъти по-низки също от тези на нормалните граждани, другите граждани. И това засяга както работата, така и образованието, така и здравната система. Искам да привлека вашето внимание и върху някои предложения, направени от агенцията, за да се справим с предизвикателствата за интеграцията на ромите. трябва да сме сигурни, че недискриминационно законодателство на Европейския съюз ще бъде приложено на практика. А също така да, то да се спазва от различни политически органи, национални институции и други. Идеята и целта е да се защитят качествено правата на ромите. Второ, трябва да гарантираме, че управлението както на местно, на регионално, така и на национално ниво ще бъдат координирани помежду си. И трето, трябва да имаме нужните европейски структурни фондове, които да стигат и до местно ниво. Само така ще имаме по-лесен и интегриран подход. И накрая, Искам да се спра на проблемите на хората с увреждания. В резолюцията на Европейския съюз за основните права от миналия декември има едно приложение, свързано с доклада 2010 на годината на агенцията за а, хората с увреждания. И е сега, нека да ви кажа, че вече нямаме само приложение, имаме цяла глава в доклада, посветена на хората с увреждания. Европейския съюз увеличи своите задължения в това отношение и ратифицира Европейската конвенция за правата на хората с увреждания. За първи път Европейският съюз е част от един международен договор в това отношение. Идеята е да се справим с... да разглеждаме уврежданията не само като медицински проблем, но и като проблем свързан с човешките права. А това е директно свързано с работа на вашата комисия. Работата на нашата агенция в това отношение изисква дългосрочно сътрудничество с различните институции, с правните служби и други. Дами и господа, вярвам, че този доклад ще ви служи като база за по-нататъчната ви работа. Агенцията продължава да събира и анализира данните – и съответно смятам, че ще стане възможно да идентифицираме известни тенденции е, в човешките права. Така ще имате не просто една бегла представа и не просто една застинала представа на а, ситуацията, а ще можете да видите развитието на ситуацията и се надявам, че ще можем да променим евентуално ситуацията, да я приориентираме и ако е необходимо. И, и, искам да ви благодаря за вашето внимание и очаквам въпросите ви. Thank you. Thank you благодаря. Благодаря за представенето на доклада. А сега можем да започнем дискусията. Господин Диасемера presidente. Gracias también a... Благодаря ви. Благодаря на директора и на председателя на управителния съвет на агенцията за изключително изчерпателното изложение. Искам да се върна на въпроса за убежището и иммиграцията и по-специално на три аспекта. По повод положението в Гърция, в един доклад се казва, че 74% от арестуваните незаконни иммигранти са заловени на границата с Гърция. А през 2010 те са били 90%, което означава, че за Гърция в Гърция системата за управление на даването на обежище е доста а, рудиментарна. А, как интересуваме също така докъде се е стигнало транспонирането на директивата за връщане. А, какви са сроковете за административно завършане? Бих искала да получа някои подробности. А, освен това, разгръщането на силите за бързо реагиране между Гърция и Турция и е, положението с човешките права. Yes, you, Благодаря, господин председател. Първо, Един по-общ въпрос към господин Керон. Структурата на доклада тук отбелязана в жълто показва някои от основните дейности на Агенцията по човешките права. като че ли има едно намаляване на дейностите и свеждането им до писане на доклади и организиране на заседания. Какви други дейности имат те? Вторият ми въпрос е всъщност просто изказване, даже не е въпрос, а е именно свързано с доклада от миналата година – Там се казва, че агенцията не се занимава с ситуация на беззаконие, бездържавие. С случаите и, и случаите в такива ситуации на нарушение на е, принципа на недискриминация. В Балтийските държави, например, има 17% от населението, а, където има апатриди. Извинявайте, става въпроса за а, апатридност, не само за беженци казвате в такъв случай, че не се занимавате с този проблем. Но ако се занимавате с проблемите на трети страни, може би ще е добре да имате и нещо, и някакъв анализ на този случай. И трябва да имате някакви данни по тези случаи. Едновременно с това, вие казвате, че нямате никакви данни за статистиките, колко, какъв процент от гражданите на отделни страни участват в изборите. И може би именно ваша задача е да направите едно подобно проучване сред държавите членки. Та тук всъщност въпросът е дали агенцията е готова да води едно такова проучване, а не просто да се базира на отсъствието на данни от държавите членки. Благодаря. Сега госпожа Гио. Благодаря ви. И аз искам да се присъединя към благодарностите за изложението, съдържанието на доклада. Искам да задам два въпроса, по които искам малко повече подробности. Първият се отнася до правото на убежище и международна закрила. Прочетах малко по диагонала доклада, но съм скептична по отношение на въвеждането на режим за даване на обещето от 2012 година на европейско равнище. Нещата още не са а, развити, но а, бих искала да ми кажете нещо повече. При какви условия се приемат желаящите обежище, особено при, в условията на сегашната криза Тя можеше да се предвиди, но тази зима <clears throat> имаше много желащи да получат убежище и а, приемащите държави имаха големи затруднения да отговорят на а, исканията. Моля ви да се спете малко подробно на условията на приемане на а, искащите а, убежище. Освен това бих искала да чуя и вашето мнение по въпросите на семействата и правото за неразделяне на семействата. Мисля, че това ще бъде един от следващите етапи на размисъл в държавите членки. Събирането на семействата. Искам да чуя вашето мнение правата на семействата, възможностите за събиране на семействата и свързаните с те въпроси. Мисис Ярока. Госпожа Ярока. Благодаря, господин председател. Първо, господин директор, искам да ви благодаря за вашата ангажираност през изминалите месеци и за информацията, която давате на парламента. Ние научихме много от вашите доклади и от специфичния доклад за ромите. Насърчаваме да продължите същата насока. Имаме и други проблеми, свързани, например, с трафика на деца и с нарушаване на детските права, на правата на ромите. Е, радвам се също така да чуя, че се занимавате е, в детайли с прилагането на директивата. Е, как точно обаче ще помогнете на местно ниво, така както твърдите, че, така че хората да познават по-добре своите права, да знаят кога те са нарушени? и как също така ще помогнете за да се информира населението за дискриминацията и дискриминационните практики на местно ниво. И също така, когато трябва да се съсредоточите економически и регионално, Питам се дали вашата организация ще играе важна роля в контрола и събирането на данните, свързани с ромската стратегия. Как ще ни уверите, как ще гарантирате, че наистина се получава един добър контрол? Защото, например, това, което ни беше казано, е, че през изминалите месеци, дори година, правителствата не са успели с собствените проблеми в държавите си и съответно как вие се мислите да подмагате националните планове? Това ваша задача ли е? И как ще гарантирате, че по време на първата фаза, фазата на планиране, ние ще видим коректни данни? Благодаря. А сега госпожа Келър. Благодаря. Имам доста въпроси. Ще започна, може би, с по-лесните. Относно а, хоризонталната директива за равно третиране, която е свързана също и с ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждане. Можете ли да направите една оценка на тази директива и как а, тя напредва в съвета? И също, мислите ли да има един подход е, държава по държава за следващият е, годишен доклад? Мислите ли, че това ще бъде полезно? И друго, развили сте доста критерии за човешките права. Как мислите, че те могат да бъдат използвани пълноценно? И още един по-общ въпрос – в резюмето казвате е, коя държава е била осъдена е, от Европейския съд по човешките права. И в, номер едно в класацията е Румъния с 135 такива случая. Защо? Можете ли да обясните защо? И накрая какво можете да кажете по а, отделните елементи на вашия доклад? Кои са най-важните? Кои са най-спешните? Разбира се, те всичките са важни, но ако трябва да избираме приоритети, примерно един или два, които трябва спешно да се решат, как, кои, кои ще ни препоръчате? Благодаря, господин Фос. Благодаря. Първата ми бележка или по-скоро въпрос е в посоката, в която зададе въпроса си госпожа Келер. Често има отделни проблеми, вглеждаме се в тях и когато разговаряме за тях, оставаме с впечатлението, че не достигаме до някакво задоволително ниво. Затова искам да попитам, Разбира се, знам, че не всичко може да се побере в такъв един доклад, но по принцип искам да попитам, можем ли принципно да бъдем доволни от състоянието на нещата в Европа или по-скоро бихте казали нивото е посредствено или е подсредното. Просто искам да чуя вашата по-обща оценка която така на мен ще ми помогне да чуя примерно от вас. По принцип сме доволни, но има такива и такива проблеми. И още един въпрос. Знам какви са правните проблеми, знам а, какъв е проблема с прилагането на хартата на правата на, за правата на човека. Знам, че гражданите понякога очакват повече, отколкото може да им даде хартата. А, но искам да попитам, наблюдавате ли прилагането на хартата в рамките на Европейския съюз? Вероятно я наблюдавате. Но ето, например, историята в Испания с закона за опазване на морските граници. Ние като парламент или Европейския съюз като цяло, може, могат ли да седат с, с кръстени ръце пред лицето на това, че хората не биват е, обещетявани, че биват нарушавани правата им. Там става въпрос и за други права, които се нарушават, например свободно движение на хора, на стоки. Така или иначе, тези хора, които пристигат на брега, са изоставени и никой не им помага. Смятам, че а, това е ситуация, която трябва да се заклейми. Говоря не за отчуждаването като цяло, то може да се приеме в някой случай, но това, което става в Испания, не е начина на действие, нито политически, нито морален начин на действие, който може да се очаква от една европейска страна. Защото а, от една страна се нарушават правата на хората, изпращат ги е, пред, е, в Съда за човешките права в Страсбург. Знаете колко години се точат такива дела, хората междувременно умират, не получават възмездие, често пъти минава много време поне докато се информират, че имат такова право. Просто смятам, че трябва да се направи нещо, да заемем позиция и хората да знаят, че не са сами пред лицето на този закон. Господин Тавариш, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Керим. Е, господин... Гос... Господин Керон. Госпожа Керин. Искам да се спомня някои данни, които бяха споменати от госпожа Рединг. Има много жалби подадени от гражданите, но половината от тях не се отнасят а, до а, проблеми, които могат да се решат на европейско равнище. Ние наблюдаваме тази ситуация пасивно и заключаваме, че гражданите са достатъчно добре информирани за правомощията на Европейския съюз и правомощията на държавите членки. Но не би трябвало да се задоволяваме с а, такова положение, защото особено по време на криза основните човешки права наистина са застрашени. А, и когато гражданите в опита си да ги защитат се обърнат към институциите, за да защитат своите права, използвайки тези институции като една препазна клапа, би трябвало Европейският съюз да заеме една по-борбена позиция, за да отстрани заплахите за човешките права. В доклада се споменават различни държави членки с техните проблеми. Това е, според мен, положително. Защото ако една страна бъде посочена с пръст, може би ще реагира И а, е, ние тук имаме правомощия съгласно а, е, Лисабонския договор. Той ни позволява да вземем конкретни мерки. Ние трябва да се позваваме по-често на правомощията, които е, предоставя договор от Лесабон, така че Агенцията за основни права да има един доста по-разширен мандат и поле за действие. Например, в с положението с свободата на печата в Унгария, мисля, че агенцията може да вземе една доста по-активна позиция, както и при проблеми, възникващи в други държави членки. Защото тук е, това не е проблем само на Унгария. Има риск от а, разпространяване на това явление от зараза едва ли не, е, която да премине и в следващ, други държави членки. И точно за това ние бихме искали всички държави, които по един или друг начин допускат нарушение на човешките права, да бъдат заклемени, посочени с пръсти в този в това отношение агенцията би трябвало да бъде много по-активна, да се произнася и да взема позиция по доста по-категоричен начин. Разбира се, докладът е много важен. Той трябва да бъде проучен внимателно. Но като че той има по-скоро една проучвателна стойност. Ние бихме искали да бъдат изложени конкретни случаи на нарушение на основните човешки права и свободи И в такъв случай гражданите, след като се запознаят с тази информация, ще могат да се обърнат към своите правителства, позовавайки се на този доклад и твърдейки, че е, най-малкото страната не се ползва с добър имидж на европейско равнище. Можете ли да се спрете също така на закона за е, свободата на печата в Унгария? Свободата на изразяване като че не е достатъчно развита и споменават се различни заплахи, като тема в доклада. Споменават се, но няма конкретни данни. Господин Клас, благодаря ви. В глава 7 от доклада се споменава участието на гражданите на, европейските, на Европейския съюз в демократичното функциониране на Съюза. Участието в общински, национални, парламентарни или европейски изрази. Само, че никъде не се споменава правото на свободно изразяване в рамките на Европейския съюз. И все пак това е едно от най-важните човешки права, без което демокрацията не може да съществува. свободата на словото не е напълно гарантирана. А, и много често тя се потиска под претекста за борба срещу расизма. И а, много хора не могат да се вземат свободно по проблеми, свързани с иммиграционната политика. Така е в Холандия, където Гелт Велдер е, рискува да бъде е, изправен пред съда само защото е, се е изразил свободно в собствения си стил и е заклеймил политиката на правителството. Нещо, което е всъщност дълг на всеки свободно избран депутат. Правото на свобода на словото е основен стълб на демокрацията и смятам, че агенцията трябва категорично да заеме позиция за защита на свободата на словото и против злоупотребите основани на големи принципи, като човешки права, борба с расизма и така. Благодаря. Сега давам отново думата на представителите на агенцията. Кой искат първи думата? Господин Керум. Моля да отговорите на въпросите. Благодаря. Винаги е удоволствие за мен да бъда тук, да изслушам интересни, многообразни и сложни въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ще видя дали ще успеем. И така. Първият въпрос – По-скоро, доста от въпросите говориха за защитата на бежанците в Европа днес. И по-специално ситуацията по гръцката граница, където напрежението се увеличава. Бих казала, че наистина е важно да говорим по този въпрос – Навсякъде по света има такива кризи на бежанци. Много пъти те са свързани с хуманитарни кризи. Понякога обаче има хуманитарни кризи, които не са свързани с нарушаване на човешките права. Те могат да бъдат не по-малко трагични. Но сега това, което става в някои случаи и е, че хуманитарните кризи са свързани с нарушение на човешки права. Например, ситуацията в центровете за задържане, за, които, за която говорих вече. А също така, например, и отсъствието на достъп до специфични процедури за решаване на дадени случаи. Така че аз бих казал, че ситуацията е също толкова спешна днес, колкото и преди няколко месеца, когато написахме доклада. Възоснова на по-ранни изследвания от 2010 година. Относно рабити Фронтекс. Frontex, Разбира се, ние не сме специалисти в това отношение, но все пак, според нашите проучвания, Frontex играе ключова роля в защита на правата на тези иммигранти от приемането им на границата до а, достъпа на тези хора до съответните органи, компетентни органи. И Това е правомощи, са правомощията на Frontex. Мисля, че те осъществяват, агенцията осъществява голяма а, дейност, свързана с защита на правата. В момента ние водим едно много задълбочено проучване на европейските граници, външни граници, както в Средиземноморието, а също така и а, а, сухопътната граница и летищата. Идеята ни е да задълбочим нашите проучвания и да се справим с това предизвикателство. Може би до година ще мога да ви дам повече подробности и да ви дам препоръки за подобряване на ситуацията. И директивата за връщането. Нямам най-актуалните данни. Разбира се, ще има актуализиране на доклада следващата година. Това, което установяваме от нашите проучвания в тази област и от вече изготвените доклади, например, под търсенето на обежище, на деца, които търсят обежище и които не са придружени от родители. Има доста неща, които могат да се кажат, но най-важното е, че имаме нужда от повече сътрудничество и координация на действията между държавите членки. Защото тази координация и солидарността трябва да бъдат считани като част от схемата за защита на човешки права. Това е урока, който си е, взехме от отношенията на, между Индия и Китай с мигрантите тогава. И за това как трябваше да се защитават правата на тези хора. И също така, нека да се спра на въпроса за събиране на семействата. Има различни модели, които определят функционирането на случаите, свързани с събиране на семействата. Има доста случаи обаче, които са, в които имаме висящи дела пред съда в Страсбург и които са всъщност на ръба между правата на семействата от една страна, според конвенцията на ОНЕ, и от друга страна правото на всяка една държава да реши кого да приеме на своята територия. Така че има един, едно много деликатно равновесие. И ние също чакаме с нетърпение да видим къде ще се тегли чертата. Мисля, че това беше всичко по убежищата. А сега по-общо по доклада като цяло и работата на агенцията ние и за това, че ние едва ли не сме свели нашата работа до организиране на заседания и писане на доклади. Разбира се, събирането на данните е също част от нашата работа. Ние имаме за цел да даваме тези доказателства, тези данни, тази експертиза на държавите членки. За, за тази цел имаме нужда да организираме тези данни, било то първични, било вторични данни. Това е много важна част от нашата дейност. Така че ние трябва да дадем базата за по-нататъчните политики. Но както знаете, предполагам, така както каза и председателя, ние отговаряме също и на вашите искания на парламента или пък на някои други европейски органи, относно, примерно, за ам, така нареченото ПНР, за записването на пътническите данни и други. И така, по ромите, по въпроса с ромите, разбира се, ние ще продължим да работим И то, надявам се да постигнем още повече резултати от това, което вече постигнахме. Какво стана през 2010-та? Проблема с ромите се придвижи от, така да се каже, периферията на нашата дейност за човешките права в центъра. И сега сме още по-концентрирани върху предизвикателствата пред ам, ромите и мисля, че комисията ви също направи интересни стъпки в тази насока. Определено няма лесни решения. Едно от нещата, които мислим да направим, е да се сътрудничим, примерно, с Световната банка и с други организации, за да сме сигурни, че ще има напредък. Да можем също така да сравним данните от различни общности, ромски общности и е, да видим как е, да се справим с общи проблем, свързан с бедността. Така че, надяваме се по този начин да направим по-нататък по-добри интервенции. Относно информираността на местните власти, на хората на местна почва, ние водим дискусии с различни хум... хуманитарни институции на национален план, за да видим кои са ключовите жертви на дискриминацията, защото в повечето случаи тези жертвите даже не знаят как да си защитят правата. И следващата стъпка е тези хора да бъдат идентифицирани и уведомени. Има още много работа, която може да се свърши в това отношение. Именно за това ние дискутираме с националните компетентни органи много случаи също а, изслушваме техните добри практики. И така както беше подчертано в доклада, подпомагаме на държавите членки в изпълняването на националните стратегии. Много дълги години водихме ни съвместни проекти с местните власти, най-вече по проблеми, свързани с човешките права, било то свързани с ромите или други. Мисля, че като цяло пакета тук на този доклад е интересен и съм доволен да мога да го дискутирам с вас. Относно хоризонталната директива, а, госпожа Келър, която ми зададе този въпрос, напусна залата. Ам, има още много каквото може да бъде направено. Било то за хората с увреждания, било случаи на хомофобия и други. И наистина имаме нужда от такава хоризонтална директива, Наистина се надявам тя да бъде използвана от тези, които винаги са подкрепили и по този начин да се насърчи нейното прилагане. И така, ние ще продължим да работим тази насока и Имаш един въпрос също свързан с полезността на критериите, които сме наложили. Вярно, много е сложно, но ние трябва да останем съсредоточени. И тези критерии ни помагат точно в тази област. Да останем съсредоточени и да видим какъв напредък да преследваме. като цяло имаме още много завършене, особено в области като човешките права. Кои са най-важните въпроси в Европа? Приоритетите, ако мога така да ги нарека. Винаги се колебаят да налагам такива приоритети, защото всеки отделен случай е важен. И аз бих казал все пак, че Ситуацията по границите, например, е един от най-спешните, най-важните въпроси, защото, разбира се, ромския въпрос е ключов въпрос, но решенията там са в дългосрочен план, докато това, което става сега по границите, в центровете за задържане, нещата са много-много сериозни. Там има все повече нарушения на човешките права. Именно за това трябва да имаме бърз отговор. И господин Полз ме пита дали съм удовлетворен от ситуацията в Европа. Общ, общ въпрос. Но аз бих казал, че Европа може би е единственият район в света, където има достатъчно информация, всички си даваме сметка за бъдещите ни предизвикателства в областта на човешките права. Надали има друг регион в света, който да има такава информираност. Създадохме много институции, много ам, национални, местни, европейски органи, които да се занимават с ам, този проблем. Това казваме и в нашия доклад. Дори факта, че стоим тук и дискутираме този въпрос, вече показва нашата информираност. Отбелязвам си също и въпроса за правата за... върху земята. Права сте. Не беше доклада. Господин Таварес, относно правомощите на агенцията, и какви правомощи искат европейските институции за нашата агенция за бъдеще, мисля, че ние няма да избягваме допълнителни отговорности и няма да има страна, която да се скрие от нас по време на контролите. Такъв е случая с Унгария и закона за медиите. Също така, преди няколко години имахме искане на парламента да се проучи ситуацията с ам, едни часове по сексуално възпитание в Литва. В 6 държави има такива проблемни законодателства, имаше искания за по-подробно проучване. И съответно, разбира се, винаги ще има една или две страни, които ще представляват проблем. Така че не може да има само един доклад, свързан за една страна или нещо такова. Но все пак ние имаме сравнително ограничени правомощия. Относно свободата на изказа, и равновесието между а, свобода на словото и примерни и, и примерно а, и израза на омраза. Но Разбира се, ще продължим да контролираме тази ситуация. Спирам до тук. Brand Scaris, if you want to compliment. Благодаря. Слава Богу, Мортън се спря на всички зададени въпроси и вече закъсняваме във времето. За това ще бъда кратка, но за свободата на изразяване и аз трябва да кажа нещо. А, отново става дума за многогодишната рамка – нещата са свързани винаги. Въпросът не е изолиран. Занимавали сме се с различни случаи. Ето тези а, изразявания на омраза, изрази на омраза а, бяха отделни случаи, но ние ги разглеждаме обвързано. Все пак искам да кажа, че е, не влиза в правомощията ни да приемаме отделни жалби. Това, кое, заради което взех думата, е следното. Действително мисля, че различните институции са свършили доста интересна работа във връзка с критериите, а ние само участваме. е въпрос за една полза от това да се следи прилагането на политиката. Става дума за връзка с гражданските мрежи, гражданското общество по места. Когато проявява интерес към нас, ние водим диалог с него, обменяме опит и така нататък. Много е важно нещата да се сведат на местно ниво, действително. И в края за лицата без гражданство проблемът за лицата без гражданство в Балтийските държави, а и другаде има такъв е, проблем с правния статут. Това е разбира се, важен проблем, с който можем да се занимаем. Например, отношението на този въпрос към е, изборите за Европейски парламент. Е, Може би трябва да се е, занимаем наистина с този въпрос. Важно е обаче да се съберат данни за първичното изследване. Те не могат да се събират от държавите, разбира се, но наистина можем да раз... разширим главата от доклада за гражданството. признавам, не винаги това е било център на внимание на агенцията. Също така засегнахте, е, но задавайки въпроса, засегнахте нещо, което ние самите съзнаваме. Значи, наистина важен въпрос. Лицата без гражданство, достъп до гражданство и така нататък, но нещата малко излизат извън границите на правомощията на агенцията. Но ако свържем въпроса с участието в избори, вече можем да го разглеждаме в тази светлина, защото всички граждани трябва да имат достъп до а, изборните урни. Сега, за заключенията, колегата вече каза, има и някои малко по-неприятни заключения. тематичната рамка за агенцията за следващите години е важен момент. Крайно време е да се е, проведе активна дискусия по този въпрос, е, да установим дали има теми, които вие ще предложите, защото смятате за важни за своята работа, с които бихте желали да се занимаем. Благодаря. Благодаря. А, сега, понеже времето напредна, това беше дискусията. Трябва да продължим по дневния си ред. Припомням ви, че закъсняваме с около половин час. Така че, ако имате да кажете нещо много важно, моля ви в телеграмен стил. Искам да кажа само, че поискахме доклад за закона за медиите в Унгария. Агенцията, разбира се, не се занимава с проблеми на конкретни страни, но бяхме помолили за представяне на свободата на медиите във всичките 27 държави членки. Това вече е по-друг въпрос. Uh, вярно е, вярно е. Получихме искане от парламента и дадохме отговор, че с настоящите правомощия на агенцията това е невъзможно. Разглеждаме много внимателно искането на парламента, но поне за сега по този въпрос не виждаме какво можем да направим. Така, благодарим на господин Керум и госпожа Керис от Агенцията за основни права. И, и се надяваме да продължим да се сътрудничим така добре. Благодаря. Now Got... А сега вече закъсняваме, но все пак стигнахме до точка 5. Споразумението между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия. А, тук имаме един доклад колегата Руита Варес, докладчик на Либен, комисията. Напомням, че през 2010 година е Европейския съюз се прие споразумението между Европейския съюз и Япония за взаимна съвместна помощ при а, престъпления и криминални дела. Подобно споразумение сега подписваме с Исландия и Норвегия. И съответно целта е да имаме сътрудничество за предаване. Като ще се спазват абсолютно същите правила, като е при Европейската заповед за арест. Подобно е споразумението за взаимопомощ при престъпление. Ще първо предстои формалното приемане на споразумение според член 290 от Лисабонския договор, който изисква съгласие от страна на Европейския парламент. И сега тук ще ни бъде представен проекто доклада на господин Таварес, а след това ще уточним сроковете за внасяне на изменения. Господин Таварес. Uh, well, no... Благодаря, господин председател. Значи, Норвегия и Исландия са част от шенгенското пространство. И макар, че е, Шенген и Европейски съюз не са едно и също, все пак е добре да нещата да вървят паралелно. Значи, това са две страни, които искат да се присъединят, да има споразумение за такава процедура за предаване на лица за съдене в съответната страна. Не виждам никаква причина да се възразява срещу сключването на такова споразумение. Защото въпросните страни желаят да станат част от инструмент, който вече съществува в Европейския съюз. И двете страни поддържат висок стандарт в областта на, в правната област положението във връзка с защитата на данните, третирането на задържаните лица и в останалите области е добро. Ето защо не виждам никаква сериозна причина да възразяваме срещу такова споразумение. Те искат просто да станат част от един вече съществуващ инструмент за предаване на лица. Има един единствен проблем, едно изключение. Става въпрос а, за а, двойното пр престъпление. Говорим за особено тежки случаи. Вече обсъждахме подобен въпрос в началото на тази година. Има определени наказателни състави. които представляват изключение. Например, да се помогне на рецидивист да остане в дадена страна. Друго такова тежко престъпление е и е, трафика на хора. Това за нас е проблем. Става дума за е, двойна наказуемост. Знаете, законодателството в различните страни е различно. А, не винаги е задължително да се извършва проверка по линия на двойната наказуемост. А, ние вече дадохме становище по този въпрос, особено когато говорихме за Европейската заповед за арест в пленарната зала в Страсбург стана ясно нашето становище. Нещата трябва да се подобрят, разбира се, в момента тече нещо като експеримент с тази заповед. Все още нещата не са идеални. а, трябва да се прилагат, разбира се, и човешки, хуманни критерии при е, изпълнението на заповедта за арест. Освен това трябва да имат предвид и правата на обвиняемия, превод, писмени устен и така нататък. Достатъчно сме се занимавали с този въпрос миналата година. Много добре знаем, че нещата не са идеални с европейската заповед за арест, но все пак това е положителен, конструктивен инструмент. И така, наистина няма причина да възразяваме срещу участието на Норвегия и Исландия във всички тези инструменти. Подготвих текст на доклад, в който, между другото, се казва, че парламент, препоръчвам на парламента да подкрепи предложението. Мисля, че срока за изменение изтича на 20 юли. Благодаря. Благодаря и за краткостта. Има ли някой, който да поиска думата? Комисията очевидно не. Унгарското председателство не желая думата. Може би депутат иска да каже нещо за проекто доклада на господин Таварес. Добре, щом няма. В такъв случай обявявам, че срокът за в, в, внасяне на предложение за изменение е 20 юни. Това беше. Можем да продължим. Следващата точка от дневния ред, шеста точка – споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците PNR от въздушните превозвачи на Австралийската митническа служба. Това е много важна тема. Нашата докладваща по нея е София Интфелд ще разгледаме нейните препоръки. Заповядайте, госпожо Ентвелд. Въведете ни. Става въпрос за PNR данните, резервационните данни за пътниците. Brief uh, exchange of views because there is no draft recommendation. <laughs> Uh, Благодаря. Аз мога да бъда кратка. Нямам проекто препоръка. Това обаче не означава, че няма какво да обсъждаме. Знаете, че имаме споразумение с Австралия за предоставяне на ПНР данните, но това споразумение е ограничено във времето. Той има срок. Винаги сме били много критични към него. Сега след влизането в сила на Лисабонския договор се иска и съгласието на парламента да съществува това срочно споразумение с Австралия, САЩ и Канада през май, ако си спомняте, е, отложихме гласуването. Миналата година през май отложихме гласуването, просто а, искахме да спечелим време, за да се сключи по-добро споразумение. Междунавременно комисията е преговаряла и е стигнала до известни резултати с Австралия. Надявахме се, че съветът ще бъде в състояние да вземе решение още миналата седмица, но това за съжаление не стана държавите членки имат резерви, имат възражения отчасти по същество, отчасти по процедурата. Има страни, които а, желаят а, факултативно участие в споразумението и искат а, отсрочка от 3 месеца, за да вземат решение дали да се присъединят към това споразумение. Така че след като няма никакво решение на съвета, ние все още не можем да отправяме никакви препоръки. Това не означава, че ще бездействаме. Докладчиците в Сянка и аз работим и то в много тясна връзка, не само по споразумението с Австралия, но и по тези с Канада и САЩ. много а, отблизо ще наблюдаваме как се борави с европейските резервационни данни за пътниците. Така че за юли в пленарна зала ще поискаме устен въпрос към комисията и дискусията с нея, надяваме се и с съвета при полското председателство. Увериха ни, че по този въпрос те ще бъдат много активни. Сутринта разговаряхме с докладчиците в Сянка и се споразумяхме горе-долу за текста. А поради процедурни причини, срокове и така нататък, не можем да внесем предложението за устен въпрос от името на Либе, но след като и другите политически групи се съгласиха, ще го внесем заедно. Не знам дали трябва да говоря по същество сега за проекто споразумението с Австралия. Може би депутатите да кажат дали искат информация или не. Commission? Thank you, Chair. Yes, very briefly. were looking for... Комисията. Благодаря, господин председател. Очакваме с нетърпение следващото заседание. Благодаря, казва председателя. Добре. Сега някой иска ли думата? Тъй като самото проекто, проекто становище не е всъщност довършено. Не, няма. Добре такъв случай напредваме бързо, изненадващо бързо. Стигаме към следващата точка, номер 7, относно Европейския надзорен орган за по защита на данните и настоящ контекст на защита на данните. Тук ще изслушаме Питър Хъстингс, но ми казват, че тъй като беше предвидено в 11, защо и господин Хастинс още не е тук. Тогава нека да направим ние почивка. Може би ще е добре да изчакаме все пак докладчика, отколкото да скочим директно на следващата точка. Докладът в нея Ромеда би трябвало да дойде към 11.30, така че нека не ни оставя нищо друго, сега да направим почивка. Okay. siamo stati fin troppo rapidi. Potete venire un po' prima, alle 11 meno un quarto, cioè fra, fra un quarto d'ora? Fra un quarto d'ora, eh? We've just, excuse me, if you, if, you, if you allow me for a second, we just heard that they are on their way, the representatives of the European Data Protection Supervisor, Mr. Hastings, and... Докладчика за ам,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 Thank you, colleagues. Да продължим, колеги. Имахме кратка почивка, но сега можем да продължим работа. И така, сега е 11 часа. dear representatives of the European data. И тук вече е докладчика Питър Хъстингс по доклада на Европейския надзорен орган по защита на данните и настоящ контекст на защита на данните. Та всъщност той не само ще бъде докладчик до той е директор. А, също така, тук ще бъде и Джованни Бутарели, помощник надзорен орган. И така, тук сме за да изслушаме годишният доклад за 2010 и след това да го дискутираме. И така, имате думата, господин Хастинг. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената възможност да представя основните елементи от доклада пред вашата комисия. Членовете на комисията получиха е един, едно резюме на доклада в PDF формат. Можете да го разпечатате също така. Според доклада, 2010 година се очертава като една много динамична, заета за всички нас, много продуктивна обаче година в тази насока като цяло. Ние следваме тази динамика. Нашата работа е свързана с старанието ни да осигурим по-ефективна защита на а, личните данни. Тази тенденция е на фона на а, все по-тревожни тенденции, свързани с, с все по-честа употреба на интернет, все по-честата злоупотреба с лични данни, навсякъде. Е, заплахата засяга всички от нас е, и съответно е, нашата стратегия е важна за целия Европейски съюз. Ние виждаме, според изследванията, че две трети от всички европейски граждани са засегнати от проблема с защитата на личните данни. В някои случаи дори тази цифра е много по-висока. Например, в Обединеното кралство 92% от населението според Националната комисия за изследване на използването на личните данни твърди, че хора, на сигурността на хората. И тази заплаха стига до второ място в а, листата, така се каже, на заплахите от социално-обществено естество. Подобен, подобни са изследванията и в Германия. Няма никакво съмнение, че това е голямо предизвикателство за нас, но че ни дава също така и големи възможности за по-добра защита на личните данни. Първо, искам да кажа, че с Лисабонския договор ние имаме една много силна правна основа за защита на личните данни и то по съгласуван начин и то не само първите четири стълба. Това е една от основните причини, поради която защита на личните данни е все повече в сърцето на, на дейността на Европейския съюз. Второ, в момента протича едно преразглеждане на рамката за защита на личните данни в Европейския съюз и както съвета, така и парламента ще трябва да а, а, гласуват и да дадат своята подкрепа и, в тази област. Разбира се, това предизвиква интерес от страна на нашите международни партньори. Според мен е жизнено важно комисията да излезе с едно много амбициозно предложение, така че да се отговори на очакванията, които а, създаде заместник председател на комисията Рединг и а, също така да осигурим за бъдеще по-ефективна и по-ефективна защита на данните. Това е част от нашата стратегия за информационно общество до 2020. Разбира се, това е свързано и с стохомският график и дигиталният или цифровият график. И накрая имаме и една по-обща цел. Например, свързана с дейностите на ОИСР и крайната декларация на Г8 през май, където защитата на личните данни и индивидуалната то пространство в интернет са измежду най-важните елементи за защита при потребителите. Ние считаме, считаме, че това е едно голямо пространство за защита и ни дава много възможности, ако се справим добре. Нека да ви кажа какво вършихме през 2010 година. Относно надзора. Освен деталните дейности, ние изготвихме един документ за бъдещата ни политика за ам, контрол и съгласуваност на политиката за защита на данните. Това е промяна във връзка с регламента за защита на данните. И ние също така направихме някои от а, отделните елементи правно задължителни. След подобни дейности ние решихме, че е дошъл момента да а, имаме по-солидно прилагане на практика, особено при а, повторяемо неспазване и несъчитане на а, а, защита на данните. Именно за това мислихме, че трябва да имаме едно проактивно поведение. Едновременно с това виждаме, че се увеличава обхвата на нашата дейност. От момента, в който влезе сила Лисабонския договор, регламента защита на данните 45 от 2001 вече не се спазва само частично, но той вече е част от обхвата на общностното право и се прилага за абсолютно всички институционални органи, дори и институции извън обхвата на общностното право. И нека да почертая, то допълва защитата, осигурена от други а, правни актове. Ние сме в контакта с въпросните институции, които я прилагат. Нека също така да кажа малко повече и за мрежата на служители за защита на данните в над 50 институции. Е, те представляват много важен елемент. През октомври те е, приключиха един важен доклад за професионалните стандарти за спазване на, на сигурността на личните данни на европейско ниво. Що се отнася до консултациите, ние също участваме в много преговори. Първо, с, относно при организирането на рамката за сигурност на личните данни в европейско ниво. Също така, ние призоваваме за създаване на една друга рамка, която да включва абсолютно всички институции и да осигури добри практики. Този документ беше публикуван през януари тази година. Най-вероятно сте го видели. Е, той беше включен, включваше разискванията. След това, Стокхолмската програма, също така и цифровия дневен ред, цифровия график, е, нещо, което допринася е, подобрението на защита на личните данни. Ясно се показа, че защита на личните данни е ключов елемент, основно право, което ние ще защитаваме. Нека също така да кажа, че през изминалата година имаше 19 законодателни становища по сходни теми, например свързани с вътрешният ред на Европейския съюз, с борбата с тероризма, общия подход за защита на личните данни с трети страни, на цифрови дневен ред и защита на личните данни и ЯКТА, споразумението ЯКТА. Предполагам, че всичките тези становища вече са били или ще бъдат и във вашия дневен ред. Те работят в една и съща насока. Най-скоро имаше едно друго становище. Установихме 70 теми, засегнати, свързани с защита на личните данни, от които 34 вече са третирани тук. Разбира се, ние ще продължим в тази насока и, и ще се опитаме да а, го оповестим, да оповестим резултатите на общественото мнение. Разбира се, работата е огромна. Но като цяло сме доволни от вниманието, което комисията, съвета и парламента отделят на нашите становища и факта, че те взимат различни а, мерки след като са ги изчелим. Смятаме в такъв случай нашето сътрудничество за ползотворно. Нека все пак да спомена и за някои съдебни случаи. Най-важният миналата година беше е, между съда, Европейския съд съд, който, което завърши, всъщност имаше съдебно решение 517.07, където се говореше пак за защита на личните данни. И, и съдът изтълкува член 21 по, от, защита, от директивата за защитата за ли, на личните данни, но също така а, говори и по а, член 16 от а, договора за функциониране на Европейския съюз. Така че а, това решение ще допринесе много за новата правна рамка. Отбелязваме го също така и в контекста на доклада за, на Агенцията за фундаменталните права те представиха доклада си тук тази сутрин. Но също така там има съсредоточаване и по държави членки. В много от препоръките на доклада се говори за по-добро хармонизиране, на координацията между държавите членки. Определено ще имаме нужда от, тази, от това сътрудничество за бъдеще. Що се отнася до сътрудничеството, ние поддържаме тясна връзка с националните органи и колегите от тях. Съсредоточаваме нашето внимание върху най-важните елементи за всяка държава, включително и тълкуването на ключовата директива. Също така се осъществи важна работа, свързана с относно отговорността за надзор. Този модул засяга директно и е, митническата система за информация, а също и визовата информационна е, система, а също и е, второто поколение шенгенска система. Настоящият опит показва, че това ни е полезно в дългосрочен план. И сега ще дам думата на колегата Джовани Бутарели, за да ни каже основните е, проблеми за бъдеще. И след това ще бъда щастлив да мога да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Хастенгс. Господин Бутарели. Thank you, chairman. Благодаря. Нашият доклад за 2010 покрива шестата година от общата ни дейност и втората ни година по специфичната тема за защита личните данни. Както можете да видите от 8-те глави и от приложенията, нашата роля на пазител на данните в Европа беше спазвана. Можем да бъдем горди да кажем, че определено осъществяваме постоянен контрол по специфични критерии. Това засяга абсолютно всички европейски органи. Започнахме през пролета на 2009 и от тогава спазваме правилата за защита на личните данни. Нашата политика в това отношение осигури прилагане на практика в много държави членки на подобни действия. Ние очакваме, че отделните институции ще поемат отговорността си и че ще спазват нашите препоръки. Надяваме също така, че те ще приложат напълно директивите и ще ни покажат, че са го направили наистина на практика. Всяка институция, която не спази а, директивата, рискува а, правно преследване. Повечето, разбира се, са спазили тези изисквания и за сега няма нужда от допълнителни мерки. Ние проведохме едно целенасочено проучване и се тревожим от степента на съгласуваност на работата на отделните европейски агенции. Някои от тези контроли се осъществиха на място, на терена. Също така, имаме едни проверки, които са много важен елемент от нашите действия. Имахме над 57 подобни проверки през 2009, а също имахме въвеждане и на системата за, рано, за бърз отговор при различни стандартни административни процедури, например при назначаване на персонал или промоция. Имаше също малко намаляване през изминалата година на становищата. Именно за това ние успяхме да заработим повече с смесени становища имаме това намаляване на като цяло становищата беше уравновесено от увеличаване на приключените случаи. Сега продължаваме да развиваме и други форми на наблюдение и контрол, например с проследяване на оплакванията, приемане на процедурни мерки и приемането на насоки сложността на оплакванията се увеличи през 2010 -та. въпреки че броя им се намали с около 15%. И през 2010 година получихме 94 такива оплаквания, свързани с достъпа и с заличаването или незаличаването на данните. От тях около 2 трети бяха ам, приемливи. И е в 11 от случаите имаше незачитане на правилата за е, защита на личните данни. Целта на нашите хоризонтални насоки е свързана с, с различни дисциплинарни процедури и идеята е да се наложат добрите практики навсякъде, а също така да се осигури повече съгласувано с регламент 45 от 2001. Разбира се, продължихме консултациите по административните мерки и изпратихме писмо на всички ръководители на институции и агенции. И казахме, какви ще са нашите идеи в това отношение. Има също така. продължаваме с консултациите. Отбелязахме 19 законодателни становища и 7 различни пакета от коментари по различни теми. Но ние също така спряхме вниманието си върху Стокхолмската програма и цифровият дневен ред. Имаше области, в които ние действахме силно, най-вече, например, свързан с интернет неутралността и регламентът Дениза. Няма да влизам в детайли тук относно различните становища, отделни елементи. Например, с поразумението Съединени щати и Европейски съюз, PNR, PFTP и системата за вътрешен пазар. През 2010 година се сътрудничахме успешно с всички колеги на национално ниво по различни теми. Например, тълкуването на някои от ключовите разпоредби на Директивата за защита на данните. А също се сътрудничахме по други теми, като контрол и а, процедури или пък прилагане на закона в определени случаи. През 2010 година се получи, също така имахме увеличаване на персонала. След това трябваше да проведем вътрешна реорганизация в, както за бюджетното прилагане, така и за планирането. Нашият секретариат беше преорганизиран, за да разясним отговорностите и да осигурим по-ефективно изпълнение на задачите. Можете да видите новата организация на институцията ни на нашия вебсайт. Подобрихме също така качеството на комуникацията и инструментите, които използваме. Основното развитие в тази област беше въвеждането на, на немски като трети език, освен английски и френски, и също така новата ни прес служба. За 2011 какви са нашите приоритети? Ще разгледаме директивата за държане на данни. Както знаете, комисията скоро направи един доклад на оценката и е, нашата агенция каза в становището си, че директивата не се спазват изискванията за защита на правата и на личните данни. Така че имаме нужда от повече сътрудничество и пропорционалност на действията. Ще продължим също така да следим имплементирането на цифровия дневен ред и по-скоро на отделните технологични компоненти в стратегията 2020 например при транспорта, също и при а, обмяна на данни в големи мащаби. Ще продължим да инвестираме време и средства, да даваме насоки и съвети в области като защита на личните данни, а също така ще организираме различни интерактивни семинари и други. И ще се съсредоточим върху анализиране на проблемите, свързани с нови процедури и ще следваме принципа на отчетност, прозрачност и дали тези принципи се спазват и от Европейската администрация. А също така ще се е, постараем да стартираме едно общо контролно упражнение. И в заключение, мисля, че направихме всичко възможно да гарантираме истинско, реално упражняване на ролята ни на а, надзорен орган. Искаме да благодарим на всички в европейските институции, които подкрепят нашата дейност и искам да благодаря на персонала ни. Благодаря. Thank you, Mr. Hastings and Mr. Butarelli for the presentation. Благодаря за това изчерпателно представяне на годишния доклад за защита на данните. Сега давам думата за, на господин Диас Демера. Господин Хастенкс, имам два въпроса. На страница 59 на доклада в глава 13.2 се говори за програмата за борба срещу финансирането на тероризма. И се споменава Европол, което ще разполага с а, различни правомощни съгласно нов регламент, където ще се включат и елементи за защита на данните. Знаете, че съществува полемика за борбата срещу финансирането на тероризма. Смятате ли, че с решението на съвета се дават достатъчни гаранции за сигурност и поверителност на данните в Европол или напротив при разработването на новия регламент за Европол трябва да въведем допълнителен механизъм гарантира сигурност и поверителност. Благодаря. Thank you very much, Chair. Благодаря ви. Искам да поздравя господата Хъстикс и Бутарели за работата, която вършат и за изложението им днес. Мисля, че справо можем да кажем, че вие сте, може би, нашата любима агенция от сред европейските институции. Много често се позоваваме на вас. Не, защо, не само защото имате е, един много справедлив подход, а и защото е важно правните документи да се интерпретират с широта на духа особено когато става въпрос за защита на данните. Вие работите по редица теми, които са от областта на нашите правомощия. Например, становището ви за Фронтекс, което е много сходно с Евродет. Знаете, че трябва, да сключва международни е, споразумения. Има споразумение за защита на резервационните данни на пътниците с Съединените щати е, и знаете какви проблеми възникват. Във връзка с това искам да ви задам следния въпрос. Непрекъснато внасяме изменения, преразглеждаме документите но всичко това зависи до голяма степен от съвета. И предвид това положение, каква стратегия бихте възприели, за да убедите съвета, че трябва да се съобразява и с това, което вие казвате? Ще имате пълната подкрепа на парламент. Как смятате да постъпите? Защото всички тези теми, които споменах, са актуални. Господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господата Хъстингс и Бочарели. Бутарели, мисля, че заслужават нашето признание. Докладът наистина показва, че в много области нашите становища са били основателни. Имам конкретен въпрос за тъй като а, не обсъдихме достатъчно подробно цялата история с резервационните данни на пътниците. Мисля, че трябва да поговорим за анализа на риска и така наречения профайлинг – като във връзка с това ме интересува дали има вече някакви идеи за начина по който ще се подходи към тези е, въпроси. Става, говоря за анализ на пиенар данните. Е, защото този анализ е в центъра както на споразумението с САЩ, така и с споразумението с Австралия, за което говорихме преди малко. Ще се създават ли поведенчески профили, които да бъдат сравнявани с така наречените профили на подозрителни лица, като тук не говоря за случайни проверки, отделни конкретни случаи, говоря за обобщени данни. А, та, питам ви дали имате информация или някаква идея за достигане до такава една дефиниция, за каквато говоря. Now, Mr. Voss. Господин Вос. Благодаря. Имам няколко по-дребни въпроса. Първо, в момента знаете, че преразглеждаме директивата за защитата на личните данни, като основен момент във връзка с нея е единия начин на тълкуване и прилагане в Европейския съюз. Тъй като с положението с защитата на данните онлайн и офлайн е малко объркано, трябва да имаме ясни правила. Как мислите лично вие? Възможно ли е навсякъде в Европа законодателството за защита на личните данни да се прилага по наистина единен начин в цяла Европа или ще трябва да има различия, такива каквито има и в този момент? Защото ние много държим в бъдеще да се прилагат единни правила. Втори въпрос. В собствената ми страна, Германия, започвам да мисля, че се прекалява с въпроса за защитата на данни. А, сега вече се заговори и за защита на анонимизирани данни, които изобщо вече са престанали да бъдат лични. Така че ако започнем да регулираме до там, че да размием границите, това няма ли да доведе до объркване сред населението? Ако уреждаме твърде подробно нещата, сега ако се изразя малко по-крайно, е, примерно да е, е, кажем, че ще има за леваци едни правила за защита на личните данни и за хора, които пишат с ясната ръка, друга. Трябва да има яснота, според мен. Освен това, смятам, че защитата на личните данни и сигурността винаги се свързват в обществения дебат в днешния цифровизиран свят все пак а, трябва да се а, да осъзнаем, че сравнението между данни може да принесе за повече сигурност. Но вече е въпросът е как ще стане това и имате ли вие конкретни идеи? Сега вие описахте програмата TFTP. А, която води до риска да се предоставят прекалено много данни. Това не означава ли, че европейците трябва да си имат собствена подобна програма, чрез която да отговарят с пренос на определени данни на конкретни записвания? Благодаря. Госпожа Ентевелт. Благодаря. И аз се присъединявам към тези, които ви похвалиха. Наистина смятам, че сте свършили великолепна работа и че сте оформили а, Европейския надзорен орган през изминалите няколко години. Имам един въпрос, много простичък въпрос. Много често към вас се обръща комисията процеса на изготвяне на различни законодателни инициативи. Удовлетворени ли сте от степента на приемане на вашите препоръки от комисията? Особено в случая за оценка на директивата за задържане на данните. Зутил! Господин Позутил. Благодаря господин председател. Искам да поздравя представителите на Европейския надзорен орган за великолепната работа и за сътрудничеството с парламента и с нашата комисия. Отличен опит. Мога да кажа, че аз много пъти съм се възползвал от сътрудничество с вас, особено когато писах сложния доклад по Frontex. Е, Относно компетенциите на вашата агенция, именно за да има тя правно задължителни функции, това е нещо добро. Агенцията се сблъсква с обмяната на голям брой данни в, по време на своята мисия, но поне за сега не е имал възможност да се процедира с тия данни, просто защото не сме имали качествено законодателство. Благодаря ви. Ние сме а, приготвили разпоредби, които бяха подкрепени от почти цялата ни комисия. И тук стигам до същността на въпроса. Вашият нашият надзорен орган смята ли, че нещо подобно може да бъде използвано като модел за други агенции, особено в сътрудничеството им помежду си? Мисля, че агенциите, които имат право да налагат законодателство, трябва да го направят в, спазвайки стрикните правни разпоредби, най-вече за да оправдаят работата си и доверието в тях. Thank you. Благодаря. Госпожа Фло. И, мерси, Благодаря ви. Присъединявам се към похвалите, без да изглежда ласкателство, но становищата наистина са авторитетни. Човек може да има пълна вяра в тях, като, почти като в Библията, с религиозно внимание, набожно ви следим и сме е, много доволни за надежността, която виждаме във всичките ви становища. Е, искам да се спремено на е, измененията, които приехме за Frontex и на два пъти на гръцко-турската граница беше установи, че Фронтекс събира лични данни. Това беше признато и отговорител на агенцията. Те приемат е, иммигрантите при преминаването на границата и попълват формуляри с лични данни. Говорителят на Фронтекс заявява това в интервю за български вестник – където заявява, че в Италия имат от 10 до 15 експерти, които събират данни. Достатъчно ли е това набиране на данни да се прави за сметка на националните власти, за да унивини това Фронтекс, който не спазва общностните норми? И мисля, че при преразглеждането на регламента за Фронтекс трябва много точно да решим до каква степен Фронтекс има право да прави това, когато го прави за от името на друга държава, на държава членка. Госпожа Лътфорд. Благодаря. Господин председател, аз съм готова да повторя казаното от госпожа Флотра. Фронтекс се превърна в нашата в нашата жертва. Естествено, оценяваме много работа на вашата агенция. Исках да попитам се пак, в контекста на управление на информацията, дали вашият орган може да има нова роля – Например, да привлече вниманието на европейските институции към възможности за повече използване на съществуващите вече събрани данни и източници на данни, вместо да събира нови данни. Например, в Европейската област за ПНР има голям натиск за създаване и за събиране на а, вътрешни данни, например при пътуване между отделните държави членки. Например, казва ни се, че ако не събираме такива данни, може някои е, трафиканти да, да, да правят трафика ненаказано. И, например, някои е, трафиканти от трети страни, които се опитват е, да е в Лондон, може ако им се откаже е, директен, директно влизане, може да минат през Франкфурт и оттам да се опитат пак чрез вътрешен полет да дойдат до Лондон. Не може ли, не може ли да се събират, да се събират само данните от външни полети, но не и от вътрешни. Това е въпросът ми. Исках да попитам в цялата ви дейност вместо да въвеждаме нови мерки, ако се сътрудничим както трябва, дали не можем да споделяме данни по-добре. Данни, които вече съществуват. Разбира се, все така си се остава въпроса за по-широкия достъп до данните, но поне да се ограничим до събирането на съществуващи данни, а не да събираме нови. Thank you, Frau Ernst. Благодаря. Разбира се, и от името на ГУЕ искам да благодаря господин Хастингс. Не за първи път работим заедно, включително сме работили и по въпроси, засягащи самия Европейски парламент, например анкетните карти за асистентите. Тогава получихме вашата подкрепа, макар че не постигнахме успех. С това исках да започна, а сега искам да направя три бележки. Първо, норми за а, европейския служител по защитата на данните и сигурност на данните. Това вие го подчертахте много дебело и мисля, че е, основателно, защото в много други отношения не е гарантирана тази сигурност. Можете ли да обобщите кое според вас е най-важно, кое вече се прилага и кое липсва? Втора бележка – SWIFT и PNR. Най-много ни вълнува въпросът за така наречените масови данни. Ще обясните ли малко по-подробно този въпрос, защото опасността от профайлинг е доста голяма, вие го намекнахте, намеквате го на няколко места в доклада си. Това е бележката ми по масовите данни във връзка с SWIFT и резервационните данни. Как можем да се борим с този профайлинг? И третата ми бележка е пословичната сигурност чрез скенери за човешки тела. Според вас, какви трябва да са условията, за да се гарантира сигурността на личните данни при такива скенери? Some minutes left. И така, сега можем да изслушаме отговор на господин Хастинг и господин Бутарели. Разбира се, имаше много въпроси. Надявам се те да дадат един по-общ отговор на най-важните въпроси. Благодаря. Първо, искам да благодаря за добрата оценка, която ни правите. Искам да отговоря на доста въпроси. Повечето от въпросите е, бяха много интересни послания за нас. Господин Демера говори за Европол. Това е област, в която Лисабонският договор влезе в сила, така както и за специфичните надзорни органи, занимаващи се с полицейските данни. Ние работим по споразумение и нашият надзорен орган ще се занимава предимно с данните за персонала. Това означава, че контрола по TFTP е свързан най-вече с полицейските данни. А когато рамковото, защ... рамковото споразумение за защита на данните, както и решенията на съвета и комисията са удовлетворителни, нещата ще могат да функционират правилно. И нека да не забравяме, че преди Лисабон бяха приети един тип решения на Европол, а сега трябва да, си, да има някои промени, за да се осигури ефективност. Защото, например, рамката за данните, за личните данни вече не е адекватна. Госпожа Вебер пита каква стратегия ще използваме, за да убедим съвета. Поне за сега трябва да направим един ясен анализ с доказателства, да останем легитимни и да видим какви альтернативи можем да имаме. Така че, като цяло, ние поддържаме непрекъснат контакт с настоящото председателство, както и с бъдещото председателство. И полското председателство определено има желание ние да участваме в някои сложни досиета. Например, при преговорите и с Съединените щати. Опитваме се да помогнем с критика, с предложения. И аз лично съм позитивно настроен към напредъка, който осъществяваме. Що се отнася до ПНР, въпроса на господин Албрехт, рисковото профилиране – Много. Това е причината, поради която се предложи схемата PNR. Ако не сте съгласни с това, в такъв случай просто за вас има проблем с предложението като цяло. Но тук проблемите са свързани и с това какви ще са ограниченията ни на действията ни. Така че рисковият профайлинг може да бъде много проблематично нещо. Докторите профилират пациентите според това, кои са по-рискова категория за заболяване или не. По същия начин се профилират и клиентите в супермаркетите. Такава беше идеята при нас, но последствията могат да бъдат много тежки. Така че трябва да видим какви са рисковете в нашия случай – много често се избягва дори самата дума рисково профилиране, а се използват хиляди други думи за обиколни. И не бива да става така, че да инвестираме в механизми, които не функционират. Господин Бос, доста въпроси. Как да постигнем повече съгласуваност? Европейският съюз е единство в многообразието. Така че идеята не е да заличим напълно всякаква разлика. Не, това няма да бъде особено добро. По-скоро трябва да премахнем недоброто разнообразие имаме нужда от разнообразие, което да помага функционирането на защита на личните данни. Според мен, трябва да има ясна платформа, така както го посочи и вашия доклад. И въпросът ще бъде в кои области ние даваме повече разнообразие но когато говорим за разнообразие, това означава също така и закон прилаган на практика. Нещата са много сложни, но това ще бъде моят подход. Що се отнася до дали се наценяват защита на данните? Да, мисля, че понякога да. Ние трябва да останем реалистични за да имаме истинска добра защита на данните, тя трябва да се спазва на практика. Относно въпроса с анонимните данни и дали ги наценяваме, да, може би. Особено при рисковото профилиране. В а, този контекст ние имаме нужда от нов механизъм, който да се анализира, който да, да се базира на нов анализ на данните. трябва да се намери точната линия между защита на личните данни и а, сигурността. И искам съответно да насърча реализма. Сигурността или защита на личното пространство, да, но трябва да ги изградим заедно, още от самото начало. И ако искате да имате и двете, само така ще постигнете истинско равновесие в обществото. Но тези два, тези два параметра не бяха поставени така още от началото. Трябва ли да имаме европейско споразумение и FTP? Не мисля. И ние, ако наистина това е решението, ще си го погледнем. Но не мисля, че е така. Относно въпроса на Софин Белт за неформалните консултации. Ние сме удовлетворени от нивото на консултации и но, с комисията и вземането на предвид на нашите препоръки. Относно директивата за задържане данните ние трябваше да бъдем много критични, за да накараме комисията да има нещо конкретно. Сега вече има нещо конкретно. А, мисля, че нещата са ясни. Ние ще продължим да бъдем критични, докато получим конкретни решения. А, радвам се да чуя. А, радвам се да чуя какво каза господин Босотил за Frontex. А, това ли е примера за агенция за налагане на закона? Не мисля, че духът на сътрудничество при обмяната на данните е правилен. Госпожа Флотва също направи много положителни коментари. Госпожа Лътфорд относно управлението на менеджмента и каква е нашата роля. Сътрудничим си с шведското председателство и от тогава насам с всички председателства с развиване на методология. Наблюдаваме как се спазва тази методология и задаваме въпроси за това. И търсили ли сте альтернативи или не? И естествено, винаги се стремим да посочим альтернативи. и, и съответно насърчаваме комисията да върши повече. И накрая, госпожа Ернст, независимост. Толкова ли е важна? Съдът също го каза. При защитата на данните, нашият орган трябва да може да постигне баланс не трябва да навлиза в дневния ред на някой друг. Не трябва да се следи за, примерно, нечия ефективност или нещо такова. Това въжи за абсолютно всички агенции. И въпроса за масовите данни, мисля, че вече го говорих относно телесните скенери. Това е област, където вие избягвахте решение на ранен на степен. Сега виждате една много по-добра технология и виждате, че до голяма степен именно технологичният елемент е съществен случай и как точно ще се използва. Сега се намираме в по-добра ситуация. телесните скенери могат да бъдат и положително и отрицателно нещо. Но използват на телесните скенери дори и в настоящия вариант, със сигурност все пак ще предизвиква тревога у някой. Благодаря за времето, което ми дадохте. Благодаря Uh, Благодаря и на вас, че е, успяхте накратко да обобщите отговора си на всички зададени ви въпроси. Давам няколко минути на господин Ботарелица. Да, само една минутка. Госпожо Вебер, получихме едно окоръжаващо писмо от съвета и се надяваме, че в рамките на дебата по различните документи ще успеем да установим и по-стабилни и по-последователни отношения, но не само консултации от време на време. Председателството подчерта, че е необходимо да има постоянен контакт с нас, за да може да проследява нашите становища. А да не сме само наблюдатели в Корепер. По отношение на профилирането, изграждането на профили, това е една практика, която е разпространена в Съединените щати и ние ще поискаме от полското председателство да участваме по-активно в дебата, след което ще може с ваша помощ и с участието на комисията да подобрим нещата. Искам специално да благодаря на госпожа Лътфорд за нейното изказване. Не става въпрос за създаване на нова система за обмен на данни, Ние се придържаме към основни принципи, които винаги сме бранили и много се радвам, че вие ги споделяте. Благодаря ви, господин Хастингс, господин Ботарели от Европейския надзорен орган за всичко, което ни разказахте. Сега преминаваме към следващата точка. Равно третиране на лицата. Доклад на господин Ромева и Руеда. Точка номер 8. Равно третиране на лицата, независимо от техното вероисповедание, убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Просто трябва да направим една равносметка на развитието по темата. Ще дам думата на господин Ромева Руева. То става въпрос за становище по директивата за равно третиране, прието по време на предишния законодателен период през 2009 година и тук в рамките на процедурата на консултации бяхме взели участие, но след влизането сила на Лисабонския договор нещата се промениха и ние трябва да дадем нашето становище. Съответно, член 19 от ДФЕС и в рамките на процедурата по издаване на становище беше направен този доклад. Тук ще чуем и а, представане от страна на унгарското председателство. Комисията също ще изложи своята гледна точка и накрая ще имате възможност, колеги, да изложите вашите възгледи по темата в дебат. И сега поред давам думата, думата първо на докладчика, след това на унгарското председателство. А, Всички знаете, че се занимаваме отдавна с този въпрос, който е блокиран в съвета, защото някои държави членки просто нямат политическата воля да го деблокират. Ние внимателно проучихме съдържанието на предложението, защото а, въпросът наистина е спешен. Буди недоумение факта, че все още нямаме конкретно предложение, което парламента да гласува. Верно е, че в миналото ставаше въпрос само за процедура на консултации, т.е. парламент имаше само съвещателен глас и нямаше право да издава е, законодателни коментари, но вече нещата не стоят така и тук можем да кажем да или не, т.е. становището може да бъде положително или отрицателно. Аз а, замесвам колегата, колежката Бойтен Век, която преди работеше по темата. Аз работех с няколко председателства на съвета, испанското, бългийското. После дойдоха и други държави членки, да, които главиха съвета и които не бяха чак толкова отворени, колкото предишните. По и които не осъществиха нормалното сътрудничество с парламент. Имам някои конкретни въпроси към съвета и искам да получа, ако е възможно, конкретни отговори. Някои от тях са пряко свързани с дебата, който се води. Тази сутрин директора на Агенцията за основни права съвсем ясно заяви, че е, подобна директива е крайно нужна. И е много важно да бъде приета такава директива. Но мисля, че е, държавите членки, които са убедени в това, могат да окажат натиск върху тези, които все още се съпротивляват. Въпросът ми е следния. Какво мислите за такъв един подход? Вторият въпрос е свързан с правните аспекти, предвид факта, че Европейския съюз ратифицира конвенцията за правата на хората с увреждания, което стана в началото на унгарското председателство. Какво е, мисли съвета за нежеланието да се приеме директива за прилагането на конвенцията на ООН. Ние като парламентаристи не можем да разберем това поведение. И затова съвета би трябвало ясно да ни обясни за какво става точно въпрос. А, зна, е, е, имаме чувството, че в е, съвета по социалните въпроси съвет дава заден по отношение на основните права. Например, като от тях се изключват работниците на краткосрочни трудови договори. Парламента също имаше дебат по тази тема. И тук искам да попитам комисията, тя каква позиция заема в този дебат? Смятам, че колегите ми ще допълнят моите въпроси в дебата. Благодаря ви за представането на ситуацията до тук. Сега накратко ще изслушам унгарското председателство и комисията и след това има един доста дълъг списък с желаящи да се изкажат. Затова ще им припомня, че имаме още една точка за сутрешното заседание при закрити врата, за да изслушаме госпожа Лебай, генерален директор на главна дирекция правосъдие към Европейската комисия. Не забравяйте това, колеги. И за това ви моля да бъдете кратки, тъй като сте многобройни. Поглеждайте си часовника. И веднага след изложенията на председателството и е, комисията ще е, закрия списъка. Ще престана да записвам желаящи да се изкажат. Председателство. Уважаеми дами и господа, много благодаря за поканата да присъствам на вашето заседание. От името на председателството мога да кажа, че с най-голямо удоволствие идваме да ви информираме в случая за е, директивата за равното третиране на хората. Тук съм, за да ви информирам какво е свършил съветът до този момент. Както се чу тук в тази зала от 2008 година, по-точно юли 2008 година, започна подготовката на тази директива, т.е. по нея се работи вече години. След влизането в сила на Лисабонския договор трябва да се вземе единодушно решение за приемане на тази директива. А става въпрос за един доста широк спектър в а, връзка с аспектите на тази тема. Тук става дума не за заетост, става дума за социална сигурност. А, жилищно настаняване, обучение, образование и така нататък и така нататък. Ако ми позволите, искам да кажа две думи за предисторията. През ноември 2010 година Бългийското председателство обобщи работата си, за което ние благодарим. А Унгарското председателство се опита да подеме нещата оттам, докъдето беше, бяха стигнали а Още белгийското председателство ни беше предупредило, че досието е изключително тежко и сложно. Защо? рисковете за държавите членки, говоря за субсидиарност, пропорционалност, несигурност и така нататък. Та тези проблеми бяха на лице през цялото време, докато се опитвахме да работим по директивата. След като бългийското председателство се беше занимавало преди всичко с финансовите аспекти и жилищното настаняване, ние решихме да насочим вниманието си към други въпроси. Опитахме се да водим специализирана дискусия, преди всичко по отношение на хората с увреждания. Защо се концентрирахме върху хората с увреждания? Обяснението е, че това е област, която обхваща много хора, 70-80 милиона европейци, това е 15% от европейското население. Освен това, разпоредбите на директивата имат за цел подобряване на начина на живот на тези хора. С други думи, това е целева група, за която се стремим да постигнем по-висок по жизнен стандарт. Освен това а, вървим ръка за ръка с целите на стратегия 2020, в която става въпрос. За това 70% от хората, 75% от хората, които имат увреждания, да получат по-добри възможности за заетост. С други думи, необходима ни е стратегия, която да обхваща, да привлича хората с увреждания. Подготвихме въпросник, съгласувахме го с комисията и във връзка с него имам да кажа две важни неща. От една страна адаптирането на хора с увреждания – това беше един проблем. От, другата, от друга страна е непропорционалното разпределение на тези хора на пазара на труда. Няма да се спирам на подробности по същество, но в хода на работата си обсъждахме различни въпроси, например, как да се възприеме в националните законодателни е, системи а, това разумно адаптиране на законодателството. А, опитвахме се да си обясним какво разбираме под разумна адаптация и така нататък. Искам да благодаря на всички, които ни помогнаха, включително и на комисията. Смятам, че подходът на унгарското председателство си заслужава подкрепата, защото все пак трябва да се споразумеем най-напред по съществените основни понятия, да ги дефинираме, иначе до никъде няма да стигнем. Ясно е, че за тези няколко минути не мога да се спра на всички проблеми, само ще изтъкна, че правните системи на отделните държави членки се, са различни. Но ако се възприеме като принцип разумната адаптация, той може да бъде на лице навсякъде. Просто подходът на национално ниво е по-различен. Говоря и за обществените услуги, и за образованието и така нататък. Принципът на разумната адаптация се споменава и в резолюцията на ООН, но е важно да хармонизираме принципните си становища по този въпрос. Важна наша цел беше да осигурим адаптиране и достъпен живот за хората с увреждания. С други думи, съзнаваме, че от едната страна са задълженията, които трябва да се изпълняват и да се отчитат, когато се взема решение. Дефинициите трябва, разбира се, да се подплатят с конкретни примери. Например, конкретен пример за разумна адаптация. Имаше много въпроси, по които се водиха доста разгорещени дебати. Накрая искам да кажа и две думи за непропорционалното разпределение на бремето тук. Говорим не само за хората с увреждания, а за економиката изобщо. финансовото положение, знанията и уменията на хората, потенциалът на тези хора трябва да се използват. Надявам се, че успяхме да изясним доста неща, успяхме да постигнем известен напредък. Надявам се също така, че при следващото председателство този напредък ще продължи. следващото председателство, полското, също ще работи за постигане на тези цели. Важно е приложното поле на документа да бъде така дефинирано, че да няма недоразумения и че да е ясно, че задълженията въжат за всички. Задълженията, които ще се разпишат в директивата. В края искам да пожелая всичко най-добро на полското председателство, много успех при работата върху тази директива. Благодаря на онези, които до сега вложиха толкова много труд в нея. Надявам се, че обсъждането ще продължи и при следващото председателство. Сега думата има комисията Фернандо Ферейра. Моля да обобщим накратко, защото сега госпожа Лебай вече чака комисията. Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратък. Няма да карам генералната директорка да чак. Първо искам да благодаря на унгарското председателство за всичко, което свърши през последното 6 месече. Както господин министър спомена, те е, се средоточиха върху разумното е, адаптиране на, на е, директивата за хората с увреждания и най-вече улесняването на достъпа, което е съществен елемент от предложението и всички крачки в тази област са изключително важни. До тук получихме съгласието на държавите членки. Освен това, комисията подкрепя всички усилия на унгарското председателство и смятаме, че предложението, оформено след дебата, върви в добрата посока. Верно, че се споменават дългосрочни трудови договори, обаче готови сме да обсъждаме. В момента не знам е, как можем да влияем на разумната адаптация. Но, като цяло би казала, че съвета не е много далеч вече от едно глобално споразумение и така или иначе е, съгласието или несъгласието на комисията няма да промени вота в съвета. Както парламент, агенцията за основни права, комисията смята, че директивата е крайно необходима, за да допълни правната рамка, уреждаща е, усилията против дискриминацията в Европейския съюз – Разочаровани сме от бавния напредък в тази сфера. Важно е да продължим да намираме решение на техническите проблеми и комисията приканя полското председателство сериозно да се ангажира с въпроса. Доколкото разбрахме, те следващото председателство смята да се заеме с редица спорни технически моменти. И може да разчита на подкрепата на комисията, за да, да се гарантира максимална правна сигурност. С влизането в сила на Лисабонския договор Европейския парламент ще трябва да даде становището си по компромисния текст. Надяваме се това становище да е положително и именно за това е много важно да водим постоянен диалог. Много сме щастливи да участваме в подобен диалог. Благодаря ви. We... Благодаря. Сега да, давам думата на депутатите, които искат да си скажат, но ви моля до максимум до минута. Защото госпожа Любай е сред нас. Не бива да караме да чакаме, но не можем да отложим и дебата. Господин Кашман. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък според моята гледна точка, въпреки казаното на унгарското председателство, няма никакъв напредък. Дори не разбирам какво точно казвате. Нищо не е вярно. Няма нищо общо с безработицата и заетостта. Ако искате да разрешим въпроса, погледнете какво става в настояще, в, по настояще в държавите членки. Обединеното кралство, а, Германия определено имат проблеми. Няма никаква политическа воля, никаква визия, никаква смелост да се направи нещо. Напълно обратно е посланието. Не само имаме малки действия, нямаме никакви действия. Ръл много правилно каза, за Европейската конвенция за защита на хората с увреждания. Ние нарушаваме този договор, тази конвенция. Нарушаваме също и настоящото право за борба с дискриминация. Така че, нека да ви кажа. Разрешихме проблемите по някои директиви. Но а, за расовата и етническа дискриминация. Но нека да се придържаме към нея. И в заключение. Радвам се, че Европейския парламент че насърчава правата на хората, които са дискриминирани без никакво правно основание. А що се отнася до съвета и настоящото председателство, няма никаква воля и никакъв, никаква смелост да направи каквото и да било. Поне и парламента прави нещо. Интвелд. Госпожа Ентвелд. Yes, thank you, chair. Uh... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко съжалявам, трябва да напусна залата след това. Но все пак напълно съм съгласна с казаното от Майкъл скандално е как скандално е отношението към държавите членки да се казва, че има равно отношение, равно третиране на хората. А, а пък всъщност от друга страна се казва, че едно такова равно третиране им струва много скъпо. И... Същото стана и с едва ли с оценката за ам, борбата с тероризма. Нека да не забравяме, че там, да цени, там разходите се увеличиха 20 пъти през изминалите години. А пък защо харчим толкова много по тази политика, не харчим толкова много по равното третиране и защита на човешките права? Госпожа Боцкурт. Eh, Благодаря, господин председател. От 2008 година следя работата по това досие от името на социалистите и демократите. И се питам, сега след като чух презентациите на съвета, на комисията, има ли наистина някаква готовност за борба срещу дискриминацията? Защото вие говорихте само за хората с увреждания, а равно третиране трябва да има и спрямо е, лица е, с различна сексуална ориентация, на различни, на възраст с различни убеждения. Много сме обсъждали въпроса, много било скъпо, много било трудоемко, особено за хората с увреждания. Добре приемате хората с увреждания, еми чудесно. Обаче къде остават другите категории? Какво оправдание намирате да не си мърдате пръста за тях? Имате ли готовност да направите нещо и за тях? Първи въпрос. Втори въпрос. Преди време говорихме с госпожа Рединг, която казваше, че е много а, трудно да се обхванат всички категории. Директивата трябвало да бъде само за лицата с увреждания. Последно какво е решението? You, Господин Де Йонг, благодаря. Съгласна съм с преждеговорящите. Наистина е скандално. Скандално е, че председателството се позовава само на един елемент. Въобще не взима предвид това, което му се казва от другите институции. В този парламент искаме директивата да се спазва и не разбираме защо трябва да чакаме толкова дълго, за да се направи, за да се осъществи някакъв напредък. Това е липса на политическа воля. Е, предполагам, че ще има. Ще дойде време улиците и хората на улицата да заговорят за това. За това всъщност стартирахме различни инициативи на обществото ЛГБТ в е, Холандия. Поискахме от всички по време на вакансията си да си отбелязват, ако се сблъскат с какъвто и да било тип нетолерантност и дискриминация от този тип. И се надяваме така, заедно, ние да ви представим голям набор от доказателства, от случаи, където и така, надявам се вече, вие да, се, да промените това, което правите. И след, след като се убедите какво става в реалния живот, надявам се следващото председателство да не постъпа така скандално. Мисис Билинкевич Благодаря, госпожа Блинкевич Юте. Ačiū labai. Iš tikrųjų labai blogai, kad taip lietai judam. Благодаря. Действително жалко е, че толкова бавно се работи по такава важна директива за нашите граждани. Просто се имитира работа. Всяко председателство се прави, че работи по директивата, избира си някоя тема една единствена, твърди, че набляга на нея, но резултати никакви не се виждат. Много е важно хората с увреждания да имат еднакви права с всички останали е, граждани във всички държави членки, но и не само те. А какво става? Пише се доклад за мобилността на хората с уврежданията. Много хубаво. Радвам се, че докладчикът е тук. Има три политически групи – Зелените, Социал-демократите и АЛДЕ – настояват директивата да бъде приета колкото може по-бързо. Е ЕНП още не ни е подкрепила, което пък говори за отношението на е ЕНП към хората с увреждания. Ще ми се решението най-сетне да бъде взето, за да а не ние политиците да говорим за хората с обреждания само по време на изборни кампании. Госпожа Викстрел, благодаря. И аз съм разочарована, както и колегите. Искам също да кажа нещо тук. Конвенцията на ООН е за правата на хората с увреждания влезе в сила от януари тази година. Тази конвенция защитава и гарантира правото на независим живот на тези хора. Те трябва да избират своя живот и да може да им се осигури достъп до всички останали е, институции, работни места и така нататък. Така че тук не се нарушаваме конвенцията. Тревожа се по въпроса за това как Европейския структурен фонд се използва в това отношение. Искам да привлека вниманието ви към този факт. НПО-тата казват, че единственото което се прави, е да се финансира построяването на рампи на сградите, нещо, което е по-скоро минимална мярка. И а, не се насърчава по никакъв начин по-добрата интеграция на тези хора. Като че ни липсва този, тази идея за независим живот, който се насърчава чрез конвенцията. Аз искам да призова комисията и съвета да разгледат конвенцията и как се използват фондовете. Благодаря. А сега докладчика слушахте членовете. Можете да направите своите заключения преди да посрещнем госпожа Любай. Бъдете кратък. Съвсем накратко. Посланието беше ясно. Всички, които говориха, изразиха настроението след населението на Европейския съюз. Надявам се председателство да е разбрало посланието. Все още чакаме положителен доклад и се надяваме да го получим възможно най-бързо. И законно, правно законно, ние трябва да го направим. Може би на следващото председателство не е разбрало точно същността на работата. Се надявам си скоро председателство да го разбере. И надявам се следващия път, когато а, водим дискусия, да стигнем и до гласуване. Благодаря, госпожи Дин Ромева. А сега дебрифинг относно общо споразумение за защита на данните с Франсуаз Любай. Напомням ви, че това заседание отминава вече в, през закрити врати. Така че тези, които а, нямат разрешението да останат в залата, моля да напуснат. И каним сега госпожа а, Лебай. We have overcome